Уважаеми колеги, протоколът и текстовете от 12 май са налични. Има ли възражения срещу тях? Не виждам. Няма. Wie im Plenum am 12. Mai bekannt gegeben,